дебатите. Е, тази вечер искам да ви информирам, че следващото ни заседание е утре, 3 февруари от 9 часа до 12.30 и след това от 3 до 11.30 на 3 февруари. Вие знаете, имате дневния ред. С това приключвам. Закривам заседанието. Лека нощ на всички.